Thank you, Mr. Commissioner Designate. Благодаря, господин кандидат за комисар. Сега започваме с първия кръг въпроси. И първият е, оратор е Крисиани Скаринс от НП. Благодаря. Благодаря, господин Катайнен. Работните места, растеж, инвестиции конкурентоспособност. Това са четири думи, които вълнуват всички политици. В нашите предизборни кампании всички се застъпваме за тях. Въпросът е как ще постигнем тези цели. В встъпителните думи и Жан-Клод Юнкер говори за инвестиционен пакет от 300 милиарда, мобилизиране на обществени и частни средства. Имам два въпроса. Каква роля смятате, че трябва да играе обществения сектор, каква роля трябва да играе частния сектор? И веднъж мобилизирани тези средства, къде да ги инвестираме приоритетно? Не би ли трябвало това да бъде в инфраструктурата, особено енергетиката и далекосъобщенията? Благодаря, е, господин Каринс. Вашия въпрос е откъде ще дойдат парите и как ще се изразходва. Е, искам да кажа пределно ясно, имаме нужда от нов стимул за инвестиции и растеж. Не става дума само за ликвидност, става дума и за реални инвестиции, защото това е предварително условие за работни места броя на работните места трябва да се увеличи максимално. Ето защо инвестициите, които споменахте, областите на инвестиции, телекомуникация, енергетика са важни. Европейската комисия все още не е встъпила в длъжност официално, но ние работим с новоизбрания председател Юнкер, за да потърсим възможности в пакета да влязат свежи пари, като осъзнаваме ясно, че в държавите членки няма място за допълнителен дълг и допълнителни нива на задлъжнявост. Европейската комисия все още не е имала възможност и време да разговаряме с другите колеги. Имаме още нужда да изградим този пакет. Имаме нужда, освен това, и от ясен политически консенсус. Някои инструменти може да се окажат чувствителни от пазарна гледна точка. Не мога да разкривам всичко в детайли, но общо казано ние трябва да насърчаваме и търсенето и предлагаме. Тоест, повишаване на капацитета за отпускане на заеми за европейск, от на Европейската инвестиционна банка и по-добър, по-добре функциониращ единен пазар, за да насърчим частните инвестиции. Благодаря. Следващият оратор Мария Родригес от името на социалистите и демократите. Добро утро, господин Катайнен. Ние имаме нужда от истинска промяна в Европа и така. Можете ли да поемете следния ясен ангажимент? Първо, основният приоритет трябва да бъде не само фискална консолизация, а инвестиции и създаване на работни места. Вторият ангажимент – това е предполага мащабни инвестиции не само частни, но и от обществени средства. Трето, за тази цел имаме нужда от повече място за маневриране от фискална гледна точка. Ние имаме нужда от европейски и инструменти за инвестиции, т.е. Европейски инвестиционен фонд. По-нататък, Приоритета за реформите трябва да бъдат новаторството, образованието, за да се добави стойност и да създадат повече и по-качествени работни места в е, едно по-интелигентно общество, в което има място за всички. Съгласен ли с, с тези приоритети? Благодаря, госпожо Родригес, за въпросите. Въпросът е дали приоритетът да бъдат инвестициите, а не бюджетната консолидация. Или пък да използваме научно-развойната дейност като инструмент. Напълно съм съгласен с това, което казвате. Възстанови се доверието в еврозоната като цяло и Европейския съюз. Така че в момента няма повод за паника. И сега европейската економика е в нов етап, т.е. трябва да се адаптираме към бъдещето. Т.е. акцента трябва да бъде върху инвестициите. Миналата седмица на едно от изслушването Пьер каза, че ние имаме максимални а, максимална нужда от обществени инвестиции и от частни инвестиции, колкото е необходимо. Имаме нужда от координирана координирани европейски дейности. Трябва да мобилизираме европейския бюджет, за да можем да получим максимално резултати. Ето тук ще работя в тясно взаимодействие с Кристалина Георгиева. Трябва да се увеличи капацитета за отпускане на заеми на Европейската инвестиционна банка и други банки и ме нужди от други финансови инструменти. Искам да насърча заедно с председателя Юнкер, особено страните, в които има бюджетен излишък, да инвестират в бъдещето. Това е важно за тяхното бъдеще, но те ще стимулират така и своята економика и по-нататък мерки свързани с, с предлагането като предлагане на цифрови единен пазар, прилагане на директивата за услугите. Така че пакетът трябва да бъде единен и цялостен. Благодаря. Следващият оратор. Кейс Уинбърн, координатор на ЕКР в ЕКОН. Благодаря. За да продължа въпроса на господин Каринс, инвестиционния план за 300 милиарда е може би най-важната част от вашата роля. Аз обаче се притеснявам от това, че тези средства не би трябвало да бъдат насочени там, където частните средства могат да бъдат инвестирани. Трябва да тези средства трябва да се насочат там, където не е имало успех в привличането на частни инвестиции. Що се отнася до проектните облигации, парламента поиска проучване за сравнение на цената на обществените и частните инвестиции, за да няма услов... неравнопоставена конкуренция. Имате ли план и как смята да подходите към този въпрос за частни и обществени инвестиции? Ще се мобилизират ли средства в максимална степен от частния сектор? Как ще оценявате резултата? Ще оценявате ли и цената на инвестициите от страна на Европа? Благодаря, госпожо Суинбърн. Напълно съм съгласен с това, което казвате, а именно, че обществените инвестиции не би трябвало да изтикват частните такива. Това е една от нашите крайни цели. Не би било смислено да използваме парите на данакоплаците, за, ако има частни средства, които са насочени в определен проект. Запознат съм с работата на парламента и смятам, че всички средства от, от обществени, всички обществени средства, трябва да се използват като катализатор за частни инвестиции. Това е нашата надежда. Защото на нас ни липсват обществени средства. Ние трябва да използваме по интелигентен начин европейския бюджет, за да можем да привлечем повече частен капитал. Капиталът понякога е много плах, що се отнася до дългосрочни мащабни проекти. Ето защо има нужда от обществени средства, защото частният сектор не винаги е готов да поеме всички рискове. Аз съм сигурен и знам, че в Европейската инвестиционна банка има натрупан ноу-хау за това как могат да се използват капацитетите за отпускане на заеми по най-добър начин. Така че аз разчитам да работим заедно с Европейския парламент, тъй като имате натрупан опит по тези въпроси, за да намерим най-добрите начини да изразходваме обществените средства. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор от името на либералите е Рамон Тремоза и Балцелс. Благодаря, господин председател. Господин Катайнин, добре е дошъл отново в Европейския парламент. В писмените си отговори ви обръщате особено внимание на бъдещия инвестиционен пакет и ние се солидаризираме с вас. Но инвестиции, заради самите инвестиции би биха били грешка. Защото няма смисъл да има пътища, по които никой не се движи, а, или пък а, магаломански проекти, там а, където никой не ги не се нуждае от тях. Как ще гарантирате, че в бъдеще проектите ще се подбират а, на принципа на това как ще допринесат за европейската конкурентоспособност и растеж. Бихте ли ни казали някои по-конкретни детайли в това отношение? Благодаря ви, господин Тремоза. Въпросът ви се отнася за това как можем да използваме публичните средства по-ефикасно без да пилеем тези средства за проекти, които не са от полза за никого. Аз а, винаги споменавам, че това са пари на дънакоплаците. Европейските средства не са нещо, което и пада от небето а идва от джобовете на нашите граждани. Именно поради това тези средства трябва да се използват по най-ефективен начин. Всеки път, когато се движим по, по даден маршрут и виждаме проекти, които са частично или цяло финансирани с европейски средства, това ни дава повод да изпитваме гордост това, което излякохме като полука от миналото е, е, че има и добри и лоши примери. Именно поради това е необходимо да се прави детайлна оценка на въздействието, както и анализ на ползите и разходите, преди да се пристъпи към изпълнението на големи проекти. Това е въпрос на коректно отношение към дънакоплаците ни. Сега, когато се подготвят проекти, трябва да сме много предпазливи, когато предлагаме този проект и да настояваме държавите членки да използват средства, както на европейско, така и национално ниво. Това също би допринесло за преодоляване на някои грешки, които сме констатирали в миналото. Димитрис Пападимолис има думата от ГУЕ. Добро утро от Гърция. Добро утро от Обединената левица. Европейската централна банка обяви мерки за количествено облегчение, въпреки че първоначално беше против подобни мерки. Съгласен ли сте с тези мерки обявени от господин Драги, или пък подкрепяте позицията на Бундесбанк. Господин Юнкер предлага 100 милиарда евро, които са на разположение в рамките на ИСМН, да се използват за стимулиране на економиката. Но има и гласове, които са против. Вие на коя страна сте? Когато вие бяхте министър-председател на Финландия, вие бяхте единствената страна сред останалите от Европейския съюз, която поиска допълнителни гаранции от гаранция за 900 милиона евро. Вие ли бяхте прав и всички други бяха неправи? Това е ли е израза на солидарност, който бихме могли да очакваме от един заместник председател на Европейската комисия? Благодаря ви, господин Папа Димолис. Аз няма да коментирам политиката на ЕЦБ, дори да ми се иска. Но мога да кажа само, че аз съм изключително удовлетворен от това, което беше направено от ЕЦБ. Европа трябва да действа разумно веднага след като се направят стрес-тестовете на банките и оценка на качеството на техните активи, за да видим какви защитни мерки можем да предвидим, за да не се допуснат неочаквани фалити в банковата система. Ние не трябва да се надяваме, че няма да ни се налага да влагаме средства, публични средства за спасяване на банки. Относно въпроса поставен за обезпечението. Аз бях министър на финансите през 2011 година. Моята страна участваше в пакетите за подпомагане на Ирландия и Гърция и аз работих също активно по предлагането на помощ на Португалия. Имахме 10 опозиционни партии, имаше социал-демократите, които обещаха, че ако влязат в управлението, ще поискат да се представят обезпечения. След изборите ние постигнахме компромис, не поискахме такова обезпечение от Португалия, и решихме да се използва европейският финансов механизъм. Той не беше използван преди. Това беше положението. Следващият оратор Райнер Бутикофер от ИТРЕ. Добро утро, господин кандидат за заместник председател. Що се отнася до инвестиционния план, искам да попитам, правилно ли съм ви забрал, разбрал, а, че трябва да се сложи край на политиката на строги бюджетни ограничения. Откъде ще дойдат свежите пари за инвестиции или пък не говорим за свежи пари от населението? Колко допълнителни инвестиции считате, че ще са необходими от публичния сектор? И каква роля ще играят технологиите за ефективност за зелен растеж в контекста на този инвестиционен план? Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Your question was about... Въпросът ви беше откъде ще дойдат свежите публични средства, какъв да бъде техния размер и каква ще бъде ролята на новите, на зелените технологии при създаването на работни места. Искам да съм пределно ясен. Държавите членки на Европейския съюз възстановяват доверието. Много от държавите, които бяха в рисково положение, преди няколко години отново са активни на пазара. Надявам се, че Европа ще покаже своята сила, ще се справи с ситуацията и няма да допусне положение, при което 5-6 държави членки да създават проблеми за всички останали. Ние искаме отговорна фискална политика. Наред с това ние се нуждаем от повече средства за, за инвестиции. През следващите до 3-10 години ние очакваме да дойдат средства и от частния сектор, но ще са необходими и публични инвестиции. Допълнителните средства за публични инвестиции трябва да дойдат от координирани европейски действия, за да се сведе до минимум публичния дефицит и дългът. Държави, които имат излишък по текущата си сметка, както и държави, които нямат излишък, трябва да приоритизират инвестициите си, за да насочат средства за научно-изследователска и развойна дейност, за да се разработят такива сектори, като зелената економика и други. Необходимо е да се насърчи въвеждането на такива екологосъобразни технологии на пазара. Благодаря. Следващият оратор е Стивен Улф от Европа на свободата и пряката демокрация. А, здравейте, аз съм Олфлин. Мисля, че господин Улф не е тук в момента. Ако ми позволите да задам въпроса си, господин Катайнен, в е, писмените отговори, които сте представил, заявявате, че е необходим един пазар на труда, който да е по-отзивчив, приобщаващ е, е, и, и, и, и дали имате предвид вътре в държавите членки или помежду им и как е, е, ще се съответства това с е, намеренията на министър председателя на Великобритания Камерън да наложи ограничение на свободата на движение в Европа като цена на продължаващото членство на Великобритания в Европейския съюз. Благодаря ви. Мисля, че свободата на движение на хора е една от основните ценности на Европейския съюз. Основополагаща ценност на Европейския съюз. Е, така че аз ще отстоявам тази ценност. Е, също е, така подкрепям казаното от новоизбрания председател на комисията Юнкер по този въпрос, както и от Мариан Тайсън. Просто трябва да направим така, че да се възпрепятства поведението, което нанася вреда, на, на, добрата, на добрата воля. Е, е, е, накърнява този принцип на свободното движение. В момента на, на равнището на работна група се работи по този въпрос. Впрочем, експертите се опитват да очертаят действителните проблеми, пред които са изправени някои от държавите членки във връзка с свободата на движение. Ние не можем да си позволим да жертваме доверието на своите граждани по отношение на такива основополагащи ценности, като свободата на движение. Ако има някои а, а, отрицателни страни, недостатъци, злоупотреби, те трябва да бъдат а, коригирани, преодолени. И аз а, се надявам Великобритания а, да бъде един наш солиден партньор в отстояването на тези основополагащи ценности за напред. Благодаря. Гарбара Капел, независима. Господин председател, е, е, господин кандидат комисар, през последните години в е, страни, които са в значителна степен по-индустриализирани, запазват е, ръста е, на брутния вътрешен продукт по-добре в сравнение с е, останалите. Междувременно бяха изгубени 3,5 милиона работни места. И е разбираемо намерението до 2020 година да се стимулира реиндустриализацията. Но Но, но спадът продължава. Продължава и делокализацията, изнасянето на производствени, промишлени производствени е, мощности от е, Европейския съюз. Така че аз е, бих ви попитала – Следва ли реиндустриализацията да бъде цел на Европа е, от сега нататък до 2020 година и как смятате вие да допринасяте за стимулиране на промишления растеж? Благодаря ви. Добре знам за какво говорите. Е, в е, нашата страна економиката винаги е била ориентирана към външните пазари, към износа и обществото на, на, на социалното благоденствие е, у нас социалната економика може да се финансира наистина от външните е, постъпления за Финландия. В една страна, в която участието на държавния е, сектор в економиката превишава 50%, значи на 55%, не би могла да си позволи да поддържа социално-пазарно стопанство без промишленост. Е, през председателят е, Юнкер е, заявява, че е необходимо развиването на нови услуги, и трябва да кажем, че днес малко трудно се прави разликата между промишленост и услуги. Има стари промишлени предприятия днес, по-голямата част от чието приходи обаче се дължат на услугите. И в тази връзка аз бих искал да съсредоточа вниманието си върху научно-изследователската и развойната дейност. Това е един от начините да се създава нова мощност в економиката. Е, и за тази цел пък трябва е, е, да се укрепи единия пазар, например на възобновяеми енергоисточници, да поддържаме търговските си отношения активно с останалите части от света. И нуждаем се и от социална кохезия, от социална сплотеност, за да не губим таланта на трудовата сила. Така че това има отношение както на национално, така и на европейско равнище. Следващият въпрос. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Благодаря ви за разясненията, които ни дадохте до сега. Имам два въпроса. Първият е за координационната ви роля. Един от проблемите, водещи до застой в растежа, е, е липсата на кредит. И в това отношение роля ще имат, разбира се, финансовите пазари, за които ще отговаря е, кандидат е, комисаря Хил. Друга причина е застоя на реформата в някои държави членки. Е, това е по-скоро в ресора на е, Пьер Московиси. Кажете ни как вие ще координирате работата по въпроси, които са извън е, вашия ресор непосредствено и как по-специално ще работите в това отношение за повишаване на конкурентоспособността. Благодаря. въпросът ви е как ще координирам работата си с други комисари в интерес на конкурентоспособността и економическия растеж и кои са елементите на, на, на конкурентоспособността. Бих искал да започна с това. Първо, е, влагане на средства в образованието, в науката, в научните изследвания. След това дружелюбна за растежа стопанска среда, в това число разумни е, данъчни равнища. Е, заедно с Обединената левица, е, зелените социалистите, НП, когато бях в правителството, намалихме данъка върху корпоративните доходи, но в същото време увеличихме данъка от дръжка върху дивидендите. Фактически облагахме разпределенето на печалбата, а намалихме е, данъчната тежест върху реинвестираната печалба. И оттам нататък, разбира се, благодарение на данъчните приходи може да се работи за социална кохезия и така нататък. Сега, аз е, разговарях и с Пиери, с Джонатан, е, с господин Московис и с господин Хил за това ако ни утвърдят на постовете, коя е първата задача, с която трябва да се захванем. И, например, е, трябва да, е, например, да определим главните инфраструктурни проекти, е, в които да се инвестира, как да се мобилизират ресурси на финансовите пазари, как да се активизира Европейската инвестиционна банка. Значи ще се съберем около масата няколко комисари и ще разпределяме задачите от самото начало. А не както преди. Някой нещо готви е, в службата си и, и в един момент го поднася на колегиума за разискване и решение. От самото начало ще работим заедно, е, но, но все още не сме готови, не сме е, разговаряли за, за всички детайли, но, но няма да ни отнеме много време още в началото. Елиза Ферейра, социалисти и демократи. Господин Катайнен, по-важни от вашите думи са вашите дела. Вие сте човек добре известен като министър на финансите и министър-председател на Финландия. Бяхте един от най-категоричните привърженици на бюджетните ограничения. Е, вие проповядвахте е, моралистично, че финансовите грешници трябва да си платят. Вие настоявахте за обезпечения, дори от Испания, като предварително условие за финансова подкрепа. Вие е, настоявахте за тежки бюджетни ограничения. Е, след това действахте мув, мудно, както по отношение на създаването, така и по отношение на разширяването на Европейския механизъм за стабилност. През юли тук вие е, твърдяхте, че економическия растеж автоматично ще последва от бюджетните ограничения. А днес предлагате стимулиране на инвестициите. Защо? И откъде точно ще дойдат парите за тези инвестиции? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ферейра. Трябва да намалим дълга, за да възстановим растежа. И съответно да възстановим растежа, за да намалим дълга. Това каза Пьер Московиси миналата седмица. Аз съм напълно съгласен с него. Хората в много страни пожертваха много през последните години. И, и правителствата се намираха между чук и наковалня, е, опитвайки се да запазят доверието е, в себе си. Да го върнат. Доверието е предпоставка и, и за, за заетост, и за привличане на частни инвестиции. И, и, и, както казах, ние възстановихме доверието. И сега аз казвам, трябва да атакуваме, трябва да штурмуваме е, в интерес на бъдещето, да мобилизираме всички е, държавни, обществени и финансови ресурси на европейско и национално равнище, за да създадем нови работни места за обикновените хора. И освен това Европа трябва да бъде по-конкурентно способна. Пак чрез действия на европейско и на национално равнище, за да дадем на малките и средни предприятия повече възможности да, е, да реализират е, своите стоки и услуги. Така че за мен нещата не стоят в черно-бяло. Дали се нуждаем от отговорна е, фискална политика или от растеж. Това не са взаимно изключващи се неща. И аз бих искал да насоча вниманието си към онова, което ни обединява, а не онова, което ни разделя. Е, нашите съграждани е, очакват взаимодействие на всички политически партии, за да се е, намерят най-добрите практически решения за стимулиране на инвестициите, както държавните, така и частните. Благодаря. Сега ще предам председателското място на колегата си от Комисията за заедостта. Order, order. I'll give the floor to Ulrike Tre... Моля за внимание. Давам думата на Урике Требесиус. Когато представихте встъпителните си думи, вие, поех, вие казахте, че искате да намалите безработицата, като дори подобрите мобилността. Как смятате, че в бъдеще можем да управляваме миграцията по-добре? Така че образованите в Южна Европа да не напускат масово страните. Няма ли опасност от изтичане на мозъци? Всъщност как ще постигне се целта за мобилност? за тези работници, които трябва да бъдат интегрирани в Европейския съюз. Има различни стандарти в областта на образованието. Оценките в училище трябва да се стандартизират. Когато погледнем процеса от Болония, виждаме, че и там стандартите спадат. Възнамерявате ли да приложите германската система за стажуване в Европа? Благодаря. Благодаря, госпожо Требесиус. Имам приятели в Южна Европа, на които се наложи да напуснат страната си временно, просто защото не можеха да си намерят работа. Ето защо в този смисъл свободното движение на хора е нещо тъжно. Принуден си да напуснеш страната си, дори когато не искаш. За щастие има възможност да си намериш работа в друга част на Европа. Нещата не са черно-бели. Да, вярно е, че изтичането на мозъци може да създаде проблеми за страните, в които младите, образовани хора напускат. Така че има нужда да работим на различни нива, за да се преборим с младежката безработица. Един от тези инструменти е младеж инициативата Младежка гаранция – с... Не, тя може да ни бъде полезна за неутрализиране на някои от най-тежките проблеми. В... Това е инициатива, която разработихме за пръв път в моето в Финландия аз се гордея с това, тъй като тя беше възпроизведена и в Европа. Вие говорихте за хармонизиране на качеството на образованието. Това е много важно, тъй като е предварителното условие за това образованието и дипломата, издадена в една страна, да бъде прията в други. И това е един от е, инструментите, които можем да използваме. Мариан Харкин от групата на либералите има думата. Благодаря, господин кандидат за комисар. Добре дошъл. Вчера беше направен преглед на ситуацията на заедостта в Европа. Доходите на домакинствата са спаднали. В Германия прогнозите за БВП са, за ни, са вече намалени. Вие говорихте за търсене и предлагане. Търсенето е доста лениво и няма изгледи да стане по-силно. МВФ застъпва идеята за значителни обществени инвестиции, защото според тях – стимулът ще бъде много по-добър, ако парите дойдат от заеми, а не от данъци. Вие говорихте за инвестиции без нов дълг. Въпросът е как можем да мобилизираме тези обществени инвестиции без да трупаме нови дългове. Освен това говорихте за растеж и инвестиции, но това е малко като кокошката и яйцето. Кое е първо? Благодаря, госпожо Харкин. Казахте, че това е като, като въпроса за кокошката и яйцето. Най-напред трябва да има стабилност и ние имаме нужда от инвестиции. Ето, според мен от тук идва растежа. Обществените средства, допълнителните обществени средства за инвестиции – могат да дойдат от различни източници. Първо, страните, които имат излишък по такуща сметка, могат да инвестират в своето бъдеще и по този начин ще стимулират и европейската економика. Имаме нужда от координирани действия на европейско ниво е, обществените инвестиции не бива да доведат до трупане на дългове, защото е, трупането на дългове ще застраши економическото възстановяване. Аз не искам да поемам риска възстановяването на економиката да бъде застрашено поради наличието на високо ниво на задлъжнялост можем да мобилизираме и обществените средства. Както каза Кристалина Георгиева, ако не използваме мултипликатори, ако не използваме добре европейския бюджет, знаем какво ще получим. Но ако го по- използваме по-добре, по-ефективно, ще получим повече. И тук имаме нужда от подкрепата на Европейския парламент. Искам да ви помоля да бъдете твърди към държавите членки. Ние имаме нужда от тяхната помощ. за да ни трябва да ги убедим, че имаме нужда от инвестиции, по-добро използване на европейските средства и накрая повишаване на кредитния капацитет на ЕИБ и други финансови инструменти, като националните насърчителни банки. Благодаря, каза председателката. Думата има Мигуел Виегас от групата на Обединената левица. Благодаря, господин Катайнен. Бях впечатлен от встъпителните ви думи. В Португалия имахме, имаме подобна история. Господин Баросо предпочете до Европейската комисия пред съдбата на Португалия. Независимо от това, искам да привлека вниманието ви към някои факти. Доказан факт е, че страните с най-висок процент обществени разходи най-добре се справиха с кризата. И това са страните, в които богатството е разпределено най-добро. Знаете за какво говоря. В Финландия обществените разходи са сред най-високите. При... Придържате ли се към мнението си? Ще се придържаме ли към модела, който разрушава социалната държава и който води до съсредоточаване на богатство в ръцете на малко хора? Или пък ще продължим с социалния модел. Не е ли време да започнем да налагаме данъци върху сделките на борсовите? Господин Катайнен, благодаря ви. Въпросът е. Въпросът ви беше за разпределението на доходите, за повишаване на заплатите. Аз е, представлявам едно общество, което е, е сред обществата с е, най-добър социален модел. При нас равнопоставеността е висша ценност. Никой не би предложил премахване на социалния модел. Моят опит показва, че най-силният партньор на социалното общество е местната способност. Защото в страна с 500 милиона жители, в които обществения сектор – дава 50% от економиката, страната не може да си позволи да да има най-добрия социален модел и най- да има най-доброто образование, освен ако не е най-конкурентно способната. Надявам се, че европейския социален модел Европейската социална пазарна економика ще се основава на високо качество на работните места, на е, добро образование, инвестиции в е, научно-развойната дейност и в е, от, открит и гъвкав пазар, който е, дава възможност за развитие както на традиционни фирми с традиционен пазарен дял, така и на нови фирми. Жин Ламберт от групата на Зелените. С радост чук е, в встъпителното ви изказване, че говорите за климатичните промени, за възобновяеми енергии. Ние считаме, че вашия портфел е, има някои пропуски в това отношение и ни отразява факта, че климатичната, финансова, економическа кризи не могат да се разглеждат по-отделно. Стратегията Европа 2020 показва, че прехода към зелена економика е от ключова важност. Това изисква създаването на нови умения, това допринася за създаването на работни места – и така, какви аргументи, какви действия ще използвате, за да насърчите този зелен преход в комисията, в съвета и сред социалните партньори, за да видим постигането на напредък в тази област, а не просто думи или красиво написани документи. Благодаря ви. Благодаря ви много госпожо Ламберт. Има много неща, които трябва да се направят. Всеки има своите а, предпочитания. Аз лично предпочитам възобновяви ми горива. И това е една от областите, върху които ще насоча повече внимание. Аз съм по-оптимистично настроен, когато говорим за предложенията на комисията за налагане на екологични данъци, но държавите членки все още не са готови да насърчават развитието на зелените технологии и да предоставят стимули за развитието на най-добрите екологосъобразни технологии заедно с останалите комисари, които отговарят в тази област, ще работим по този въпрос. Данъчното облагане на горивата и на други енергоисточници бяха приложени в моята страна и те започнаха да дават своите плодове почти незабавно. Емисиите започнаха да намаляват. И това е, разбира се, само едната страна на въпроса. Системите за търговия с емисии са също особено важни и този въпрос е на вниманието на Европейската комисия. Патрик Офлин от Европа на свободата и пряката демокрация. Господин Катайнен, кандидата за комисар Хил не желаеше да говори за защита на легитимните интереси на лондонското Сити. Вие като нещо, като негов началник, как гледате на този финансов сектор, който е важен и който се намира на територията на Европейския съюз и как виждате развитието на други финансови сектори, например центрове, например този в Франкфурт, който ще доведе до намаляване на влиянието на лондонското сити. Благодаря ви за въпроса. За мен най-важното е да разнообразим капиталовите си пазари, за да могат парите да отиват там, където са най-нужни. Аз не гледам на това в географски смисъл единствено. Аз нямам а, а, нищо против да се развиват и Лондон, и Франкфурт, и Париж, а, и други като финансови сектори, като им финансови центрове. Важно е да насъсредоточим вниманието си върху създаване на съюз на капиталовите пазари. Тук са включени важни въпроси да може свободно да се движат капиталите между отделните страни, да се създадат по-добри инструменти за финансиране, особено за малките и средни предприятия. На ранен етап е необходимо да се предприемат действия от Европейската комисия. И ако бъде утвърден, ако Джонатан Хил бъде утвърден, ще насочим вниманието си върху развитието на стандарти за висококачествена секюритизация. По този начин считаме, че ще се укрепят малките и средни предприятия и ще се подобри достъпа им до финансиране. На следващо място подобряване на стандартите за предоставяне на кредитна информация, най-вече отново за малките и средни предприятия, на които искаме да помогнем. На следващо следващо място искаме да развием и пазарите за частни инвестиции. Изискват се конкретни действия, за да може да се финансира бизнеса и да може да създава работни места. Благодаря Николас Бей от групата на независимите депутати. Господин, функционирането и сегашната политика на Европейския съюз показва, че съюзът е, е говори повече за интеграция, свободен обмен. Беше пренебрегнат член 42 от договора от Рим, който изисква едно естествено сътрудничество между държавите членки. Ние трябва да дадем нов смисъл на европейското проект. Ангажирате ли се да насочите вниманието се към защита на работните места и за намаляване на нестабилността на работните места. Ще използвате ли модели, които са се доказали от другата страна на Атлантическият океан, тъй като там се прилага един акт, прият още от времето на Рузвелт, който действа добре. Не трябва ли да насочим същите усилия и за защита на нашата промишленост и на работните места? Благодаря ви за въпроса. Съгласен съм с вас, че не можем да се конкурираме с китайците в, по отношение на заплащането, както и с други части на света, където има ниско заплащане. Ние не можем да се конкурираме с тях, дори не трябва да правим такъв опит – като преминаваме към занижаване на заплатите или на социалните стандарти. Тук европейския социален модел е базиран на нещо съвършенно различно, а именно равни възможности за всички, висококачествени работни места – ние разчитаме на добавената стойност и тук имат особена роля да играят образованието, научните изследвания. В Европа има много държави, в които няма достатъчно пари но не можем да преминем към конкуриране с останалите само на базата на ниското заплащане. Социалната закрита, закрила, социалната сигурност на, на хората, на пазара на труда трябва да бъдат запазени на необходимото равнище. Предстои изключването на споразумения с САЩ по търговските въпроси. Ние ще държим на висококачествени работни места, на лоялна търговия, ако постигнем едно добро споразумение с САЩ. Благодаря, господин кандидат за комисар. Първоначалната политика за борба срещу кризата бяха бюджетните економии. Сега започна да се разбира, че имаме нужда от нова политика за инвестиции и се надявам, че тази политика ще може да срещне съгласието на всички групи чухме за инвестиционен пакет от 300 милиарда. Ако бюджетът бъде прият, комисията ще трябва да ни каже за какво ще бъдат изразходвани приоритетно тези средства. Какви приоритети според вас трябва да изберем, за да създадем повече работни места, от които има толкова голяма нужда? Thank you very much. Приоритетите са следните. Ние трябва да се съсредоточим върху насърчаване на търсенето и предлагането. Имаме нужда и от двете, за да и има частния сектор стимул да инвестира. Освен това, трябва да използваме обществените средства по най-ефективния възможен начин. И освен това, аз съм напълно убеден, че можем да намерим свежи обществени средства за инвестиции. Те са необходими, за да а, насърчим економическия растеж, като използваме по-ефективно бюджета, като прилагаме финансовите инструменти, и като насърчаваме държавите сметки, особено тези, които имат излишък по текуща сметка, да инвестират особено в средства в сектори като научно-развойната дейност, можем да постигнем добри резултати. Няколко приоритети обаче от гледна точка на предлагането. Директивата за услугите, ако погледнем тази, тази диаграма на парламента за цената на отсъствието на Европа. Ето тук се вижда ясно къде можем да очакваме нови работни места. Единен цифров пазар. Трансатлантическо споразумение 60 милиарда. До изграждане на финансовия пазар 60 милиарда. Това показва ясно къде са възможностите. Очевидно комисията трябва да координира дейностите си. Трябва да координира дейността и тя има нужда от вашата подкрепа. Така че има възможности и те не са малко. Аз въобще не съм песимист. Мисля, че трябва да събираме добрите идеи и да се срочим върху това, което ни обединява, не което ни разделя. Господин Удо Буман има думата от името на социалистите-демократите. Е, господин кандидат за комисар, има реална, реален недостъг на инвестиции в Европа. 200 милиарда годишно. И вие, господин Юнкер, казахте, че ще разработим инвестиционна програма на стойност 300 милиарда. Като че ли има две групи хора. Някои казват, това няма да стане вие казвате, вие ни говорите тези неща просто за да ви утвърдим. А, и пак ще се върнем към пакта за стабилност и растеж на Барозо. Нека да ви направя едно предложение. Преди края на годината пак ще се явите пред нас. Ще разговаряме с вас и тогава ще получите от нас за този пакет. Готов ли сте на това? Готов, говорихте за европейския бюджет, поискахте нашата помощ, ние ще ви помогнем, но вие готов ли сте да поемете а, този ангажимент пред нас? Thank you, Mr. Bullman. You, your question was um, whether I'm enthusiastic. Сега, не дете да мислите, че се вълнувам от работните места, просто защото искам а, а, да стана комисар. Причината, поради която аз съм в политиката, е, че искам да променя света. Аз работя за по-добра Европа и съм работил за по-добра Европа на различни постове в различни качества. Аз се отказах от е, министър-председателското място, за да, за да стана комисар, точно за да създам по-добра Европа. И много се радвам, много ще се радвам, ако имам тази възможност, ако парламентът е, иска да работи и да подпомага работа на комисията по инвестиционния пакет. Аз ще координирам работата на група комисари и много ще искам ще, ще имам нужда от вашите идеи за най-доброто използване на инвестиционния фонд. Много бих искал работата да бъде организирана така, че различните комисари, а и аз самият да търсим подкрепата на парламента и да, и да черпим от вашите идеи, тъй като вие представлявате различни страни. Искам да знам за ангажимента. Ако са бюджетни средства, аз искам да чуя от вас, поемате ли ангажимент? Ако правилно разбрах вашия въпрос за бюджета, сигурен съм, че ви разбрах. Ще работя заедно с Кристалина Георгиева за да използваме нашия бюджет по по-ефективен начин, да мобилизираме обществените средства за инвестиции. Заедно с това ще търсим свежи средства и нови стимули за инвестициите. За тази цел средствата на данокопаците трябва да се прилагат по-добре. Ханс Олаф Хенкел от името на ЕКАРЕ има думата. Господин Катайнен, във вашата служебна характеристика фигурира думата конкурентоспособност. Преди доста години в Брюксел имаше един комисар, Леон Бритън, който винаги задаваше един и същ въпрос. Как Европа да стане конкурентоспособна и сам си отговаряш. Конкурентоспособност чрез конкуренция. И откакто еврото е в криза, комисията е, препоръчва точно обратното на конкуренцията, а именно хармонизацията. Комисаря Андор настоява за обща система за осигуряване срещу безработица. Вместо данъчна конкуренция, комисията настоява за данъчна хармонизация. Председателят Юнкер настоява за еврооблигации, а Европейския банков съюз не е нищо друго, освен социализация на националния банков риск това всичко може да стабилизира за известно време еврото, но аз имам за вас един много прост въпрос. Как смятате хармонизацията се връзва с конкурентоспособността на Европа пред останалия свят? Така, въпросът ви е за хармонизацията. Дали, дали тя има, дали тя е от полза или не, дали не създава изкуствени някакви структури, възпрепятстващи конкурентоспособността. За мен хармонизацията означава едни и същи правила, едни и същи условия. Просто трябва да изравним терена, както се казва. Но в същото време хармонизацията не означава да мерим с един аршин. И като хора, взимащи решения на европейско равнище, трябва много внимателно да подберем областите, в които е необходима по-голяма хармонизация и съответно областите, в които не е нужна по-голяма хармонизация. В крайен край нещата се, нещата се свеждат и до субсидиарност. И според мен има много въпроси, много области, в които е, е нужна повече хармонизация. Единият пазар, например, единият пазар на цифрово съдържание, единият пазар на енергийни продукти, строгото прилагане на директивата за услугите. Това са областите, в които се нуждаем от повече хармонизация. Но в същото време има много други области, в които е по-добре решенията да се вземат на местното или на националното равнище. Без това да има отрицателни странични ефекти за Европа като цяло. Благодаря. Доминик Рике, Алде. Господин кандидат комисар, е, е, необходимостта от а, финансиране на инфраструктурата в Европа се оценява на 1000 милиарда през идните е, години. Е, европейският бюджет е, е ограничен по своите възможности. Само 33 милиарда евро са отделени за мрежовите взаимовръзки в Европа частните фондове не се сти... нямат достатъчен интерес да инвестират в инфраструктурата. И се питаме откъде ще дойдат тия 300 милиарда на господин Юнкер. И в тази връзка два конкретни въпроса. Първо, е, ще се изкажете ли за задължителен целеви европейски фонд за дългосрочни инвестиции, нали, възоснова на активи, т.е. общностен фонд, и второ, ще се възползвате ли от е, инструментите за регулиране, за да насочвате частните капитали към държавни или обществени инвестиционни проекти? Благодаря. Благодаря ви, господин Рике. Вашият въпрос за финансирането на големите инфраструктурни проекти, особено в транспорта, за източника на средствата, този въпрос е в сърцевината на моя бъдещ портфейл. Като заместник председател на комисията за заедостта, растежа и инвестициите. Транспортът тъкмо е област, която трябва да търсим новаторски финансови решения. Според мен принципът трябва да бъде такъв. Държавните инвестиции трябва да привлекат колкото се може повече частни средства. 300 милиарда не са изцяло в наличност. Част от тях са но чрез други мерки можем да постигнем мултипликационен ефект на стойност 300 милиарда капиталовложения. Свързана Европа, споменахте вие, Connecting Europe е, е възможност. Проектните облигации могат да бъдат използвани по-резултатно, отколкото до сега. Имам вече известен опит е, в облигационното проектно финансиране, макар и е, въз основа на пилотни проекти, но аз съм сигурен, че проектните облигации ще играят по-голяма роля за напред, особено за големите инфраструктурни проекти. Освен това, е, Съюзът на капиталовите пазари и платежоспособност биха могли да помогнат на институционалните инвеститори да инвестират повече и по-добре в реалната економика, отколкото до сега. Благодаря. Лин Бойлен, Обединена левица. В Ирландия е, все още се шири е, безработицата. Една четвърт от активното население иммигрира. 23% е всъщност безработицата в страната. През последните 3 години частните инвестиции са в колапс. С 66 милиона евро са съкратени държавните капитални разходи. През 2010 е, година е, е, на Ирландия бе казано, че удовлетворяването на е, исканията на облигационерите няма да бъде толерирано, е, независимо от това, че проблемът беше в основата на банковата криза. Не смятате ли, че еврозоната има особен дълг към Ирландия? и че трябва да се използват европейски средства за рекапитализация на банковата система. Вие е, сте се изказвали против това и въпросът ми е преразгледали сте позицията си ако не, може ли да ни обясните как, когато и да било за напред, Ирландия би могла да инвестира в създаването е, на работни места, след като нейните граждани все още носят бремето на финансовите задължения за спасяване на еврото? Благодаря ви. Въпросът е как да се инвестира в работни места, в нов растеж е, в Ирландия, тъй като Ирландия все още изпълнява мерки за консолидация е, фискална. Аз се отнасям с разбиране към положението, в което се намират е, ирландските граждани. Трябва да кажа, че храня голямо уважение към храбростта на, на, на, на Ирландия. Е, поела отговорността за предизвикателствата пред себе си. Но Ирландия е една от страните, е, в които аз очаквам много частни инвестиции поради конкурентоспособността на страната, поради е, репутацията, с която е, е, се ползва тя, че, че се грижи за собствените си е, е, стопански е, дейци, независимо колко е трудно. И, и това е, прочим, една от е, причините да обединим усилията си в Европа да помогнем на страните да освояват структурните фондове по-добре, да разработим нови финансови инструменти за капиталовложения и да разчитаме на научно-изследователската и развойната дейност. Всички държави членки, държави членки са почти в едно и също положение. Трябва да се преосмислим, трябва, трябва да, да видим нови възможности за себе си. През едните 10 години всички ние трябва да потърсим във всяка от страните нови възможности за растеж и економическа дейност. Ернест Уртасун от Зелените. Тук съм господин Катайнен. Вие сте един от главните привърженици на провалилата се политика на бюджетни ограничения на всяка цена – през 2010 година е, се изказахте против е, подпомагането на Гърция. Е, през месец юли на срещата, която проведохме, вие говорихте за програмата на тройката и, и за това, че тя единствено може да преодолее проблемите в една или друга страна. А инвестиционният план, който сега предлагате, няма никакви конкретни факти в основата си. Говорите за държавни средства. Но тези средства къде са? В държавните национални бюджети ли? Или в европейския бюджет? Това е флагмана, видите ли, на, на Европейската комисия, но нищо конкретно. Благодаря ви. Казвате, изказвам съм се против е, пакета за Гърция и, и други е, подобни мерки. Питате откъде да дойдат парите за инвестициите. Нека първо да стане ясно. Аз бях за двата гръцки пакета. И за двата. За разлика от някои в собствената ми страна. Освен това, в качеството си на финансов министр, убеждавах е, финландското обществено мнение преди е, парламентарните избори в страната е, в подкрепа на помощта за Португалия. Позиция крайно непопулярна. Като финансов министр и като министр-председател аз се стараех Финландия винаги да участва в тези инициативи. По економически съображения – но и воден от чувството на солидарност. И не ми беше лесно. Хората у нас, загубили работата си поради кризата в други части на Европа, с основание питаха, защо да е, даваме назаем пари на страните, които породиха кризата, докато ние оставаме без работа в резултат от тази криза. И сега, като европейски политици ние се опитваме да градим мостове между хората. В същото време, аз си давам сметка за огромното разочарование на хората в Гърция, в, в Португалия, в Испания, в Ирландия. Но, но аз се опитвам да обединявам, а, а, а не да разделям. Да, да се отнасям с разбиране към различните мнения в различните части на Европа. Но обществените средства трябва да дойдат от държавите членки, особено онези, които са на бюджетен излишък по-настоящем. И чрез мултипликационния ефект, който може да допринесе Европейската инвестиционна банка и, и другите финансови инструменти. Но аз бих искал да гледаме напред да отправим е, едно е, е, насърчаващо послание към своите съграждани. Да кажем, че всички сме заедно по този път. Нека загърбим неблагополучията и гледаме уверено напред към бъдещето. Следващия оратор е Ковалек от Европа на свободата и пряката демокрация. Да, говорите за частни и държавни инвестиции в рамките на тези 300 милиарда евро, но, но нещата са доста деликатни. Но, но в края на краищата не може да се стигне до е, поредния балон? Е, знаем до какво може да доведе това. Е, е, е, след това вие казвате, че се отнасяте с съчувствие и разбиране към жертвите понесени от гражданите. Но не се ли опасявате от настъпването на структурно обедняване в Европейския съюз? Вместо да чукаме по вратите на частните финансови е, е, източници, не бива ли по-строго да отграничим е, държавното от, от частното, реалните инвестиции от финансовите спекулации? Питате как да създадем по-добри условия, за да предпазим дребните инвеститори, хората, които с личните си спестявания придобиват дялово участие в различни търговски дружества, повече справедливост на финансовите пазари. В тази връзка споменахте и премиалните в банковия сектор. Дължа голяма благодарност, трябва да кажа, на господин Барние за това, което той върши в тази област което извърши. Трябва да направим сега така, че държавите членки и, и самия банков отрасъл е, да изпълни онова, което е прието през последните две години. Освен това, е, реализирането на банковия съюз е от жизненно важно значение. Именно по този начин ще се повиши стабилността е, на пазара. Освен това, следва да обърне внимание на висококачествената секуритизация е, на финансирането, е, така че малките и средни предприятия да получат нови финансови възможности. Има много частни финансови ресурси в Европа, но по някаква причина те не се насочват там, където са най-необходими. И за да укрепим благосъстоянието за, за да гарантираме европейското благодействие, се нуждаем, разбира се, от а, а, работни места. И както каза Жан-Клод Юнкер, не бива да забравяме, че в крайна краща частния сектор създава работни места. Не, не, не държавата, не европейските институции. И на разположение имаме политически инструменти. Укрепване на единния пазар – за предприемачите, за малките и средните, за традиционните е, промишлени отрасли. Благодаря. Франсуа Гростет от НП. Благодаря, господин Катайнен. Искам да се върна към е, новата стратегия за растеж на Европейската комисия. Как ще гарантирате, че конкретните мерки на тази стратегия няма да останат само на хартия, а бързо ще бъдат е, съпроводени от конкретни мерки и действия. Що се отнася до големите проекти, има силен потенциал за растеж при добро прилагане на наличното законодателство. Вместо да се правят нови предложения, ще оцените ли ефекта и потенциала на съществуващото законодателство, включително в областта на единия пазар. Относно големите планове за инвестиции, от тези 300 милиарда. Много неща трябва да се направят в областта на енергетиката и цифровата економика. Как ще направите така, че държавите членки а, и местните органи, които се нуждаят от бюджета, ще бъдат готовни да освоят тези нови средства за финансиране? Благодаря ви много. Стратегията за растеж се нуждае от повече инструменти, отколкото пакета от 300 милиарда евро. Когато искаме да запазим социалния модел в Европа, да укрепим социалната пазарна економика, тогава трябва да се базираме на устойчиви ценности, ценности. На първо място висококачествени работни места – ние трябва да работим за подобряване на положението в това отношение заедно с Мариан Там, Тайсън. Не можем да приемем социален дъмпинг. Необходимо е да реализираме национални реформи за подобряване на конкурентоспособността. Вие правилно споменахте, че трябва да прилагаме действащото законодателство, това, което вече е на лице, Директивата за услугите е един пример, който искам да преведа. Ако имаме добре, добре прилагана директива за услугите, тогава ще има и повече работни места в Европа. Считам, че ние достигнахме един нов етап в развитието на европейската економика, в смисъл, че сега трябва да преместим акцента върху инвестициите за създаване на нещо ново. Има възстановяване на доверието и ние трябва да използваме част от него, но наред с това трябва да използваме средства от частния сектор за подобряване на функционирането на единия пазар и за развитие на цифровата сфера, както и за прилагането на други мерки, които вече споменахме. По-ефективно трябва да се използват и публичните ресурси в сравнение с това, което беше ситуацията преди. Перванш Перес има думата. Господин Катайнен, аз считам, че Европа няма да се превърне в е, оголемен размер на Франция, а една голяма Финландия. Оставам с впечатлението, че вие забравяте, че дори господин Барозо считаше, че европейския социален модел е част от конкурентоспособността на Европейския съюз. Вие говорите за възстановяване на доверието. Аз не разбирам точно за какво говорите. Повече от 65% от европейските граждани не участваха в изборите за Европейски парламент, така че аз не мога да се съглася с вас, че има възстановяване на доверието. Когато ви поставят на, на а, чело на този ресол р, а, и когато споменавате тези 300 милиарда, ви, не, не казахте нищо конкретно как ще се реализират тези инвестиции без натрупване на допълнителен дълг. дали ще обмислите налагането на данък върху финансовите сделки. И така, господин Катайнен, какъв е вашият акажимент към този парламент и в какви срокове за реализиране на плана за инвестиции? Благодаря ви много, госпожо Перес. Във вашият въпрос имаше няколко подвъпроса, свързани с конкретни мерки, които се предвиждат в инвестиционния пакет на Европейската комисия и дали може да се приложи данък върху финансовите транзакции. Новоизбраният председател на комисията Юнкер заяви, че трябва да се приложи този а, пакет а, и че трябва да се положат усилия в това отношение през първите три месеца след встъпването в длъжност на новата комисия. И това са насоките, по които аз ще работя. На второ място, доколкото разбирам, аз съвсем ясно посочих, откъде ще дойдат публичните средства за финансиране на този пакет. По-добро използване на Европейската инвестиционна банка, на останалите инструменти, на националните банки, по-добре използване на европейският бюджет, за да могат да се привлекат допълнителни ресурси, както и на националния бюджет, особено на държави, които имат бюджетен излишък. И ние са необходими координирани действия на ниво Европейския съюз, за да не се стига до увеличаване на дефицита и на дълга. Аз се надявам, че вие ще разберете също, че не мога да кажа всичко, на този ранен етап, тъй като председателят Юнкер и аз не сме имали възможността още да разговаряме с бъдещите ни колеги по всички тези въпроси. Освен това, някои мерки ще изискват политически консенсус. Те имат също и ефект върху пазара и за да се избегне негативен ефект върху пазара, аз не бих искал да навлизам на този етап в детайли. Моля да бъдете по-строги, когато се изказвате и да спазвате регламента за време за изказване. Давам думата на Сампо Теро. Благодаря. Добре дошъл, господин Катайнен. Вече близо два часа говорим, но аз оставам с впечатлението, че все още не ни е ясен плана ви за действие. И така, какво точно ще направите? Ако искате да спечелите нашето доверие и да докажете, че сте компетентен, дайте ни конкретни примери. Какво планирате? На следващо място, вие казахте, че искате да намерите по-новаторски решения, че ще използвате по-ефективно публичните средства, по-добре ще използвате структурните фондове. Моля ви, по-конкретно по какъв начин ще използвате по-добре публичните средства, как ще намерите по-новаторски решения и какви са тези решения. Не е необходимо да ни превеждате дълги примери, а ясен списък от действия, които подкрепяте. Не ни говорете само за добрите си намерения, ние знаем, че вие имате такива добри намерения, но какви конкретни действия ще предприемете? Господин Катайнен. Благодаря ви много. Господин Терко, вие говорите за конкретните действия в областта на инвестициите. Ще бъдат предприяти в рамките на този пакет, който е предвиден. Аз днес имах възможност да разговарям с Европейския парламент и искам да попитам как вие виждате най- ефикасните инструменти. Аз не съм имал възможност да разговарям с а, господин Юнкер, с а, моите колеги, така че не всичко е готово на този етап. Аз съм разговарял обаче с а, Пьер Московеси, как а, да използваме Европейската инвестиционна банка и нейните възможности не всичко, както вече казах, е готово, защото новата комисия все още не е встъпила в длъжността. Но няколко примера. Кристалина миналата седмица каза, че иска да отвои средствата за грантове от сегашното им равнище. Това е един от начините за по-ефективно използване на европейския бюджет и аз подкрепям тази идея на Кристалина Георгиева използването на потенциала на механизма за свързване на Европа и на проектните облигации. Европейската инвестиционна банка. Ние искаме да се увеличи потенциала за финансиране от тази банка, включително и в сферата на образованието и младежката заетост, тъй като на този етап не е направено достатъчно в тези области. Ще работя в тясно сътрудничество с първия заместник е председател на комисията Тимерманс за намаляване на бюрокрацията. Ще работя за по-добра координация на националните банки за развитие. Не мога да ви кажа всичко за две минути, но надявам се при отговор на следващите въпроси да имам тази възможност. Давам думата на господин Оли Рен от групата АЛДЕ. Благодаря, господин кандидат за комисар. Вие ще имате, ще вземате много важен пост. Ще отговаряте за конкурентно способност. Устойчивото производство на енергия е изключително важно. В днешна Европа ние зависим твърде много от изкопаемите горива, а също така и от износа на енергия от Русия. Това каза Европейския парламент преди няколко седмици, когато каза, че ние трябва да подобрим енергийната сигурност, енергийните доставки, независимостта и устойчивостта, устойчивостта ни към външни сътресения. Като заместник председател на Европейската комисия, какво ще направите така, щото това желание на Европейския парламент да се реализира на практика? Как ще намалите енергийната независимост? Как ще подкрепите производството на биоенергия? Каква част от 300-те милиарда смятате, че трябва да се инвестира там? Устойчивата зелена економика е много важна. Е, в източна Финландия ние познаваме много добре. Общо това е много важно за устойчивото развитие на Европа. Какво ще предприемете? Благодаря ви. Благодаря за въпроса, зададен от моя предшественик, господин Рен. Този въпрос третира подобряването на енергийната сигурност и сигурността на енергийните доставки в Европа както и насърчаването на производството на зелена енергия. Също така става дума и за това как да повишим своята конкурентна способност. Първият конкретен инструмент е, е да се инвестира в е, енергетика, в енергийни междусистемни връзки. Например, Иберийския полуостров, е, Испания и Португалия, връзките там между тях и от друга страна между тях и Франция. Също така, Балтийските междусистемни връзки, е, свързващи Финландия и Балтийските страни и оттам останалата част на Европа. Никой регион в Европа не би трябвало да остане енергийно изолиран. Вторият въпрос е свързан с вноса на енергията, така че да не сме зависими в толкова голяма степен от вноса само от една част на света. Понякога можем да внасяме, понякога можем да изнасяме газ в зависимост от ситуацията. Освен това можем да инвестираме повече в научно-развойна дейност. Ние твърде вярваме в възможностите на зелената енергия и зелената економика. Тя може да ни помогне да се преборим и с безработицата. Вътрешният пазар също има някои протекционистични, нетарифни бариери, които спъват вноса и износа на зелена енергия, те трябва да бъдат свалени. Сега, аз поемам председателството. Драги колеги, съжалявам, че трябва да ви информирам, че сме натрупали закъснение от 10 минути. Молба от три е, парламентарни комисии. Бъдете стрикни във времето, защото всички записали се 45 депутати искат да зададат своя въпрос. Затова за нас е изключително важно да спазваме ограничението във времето. Госпожа Палама Лопес. Господин Катайне, целите за обществени инвестиции в еврозоната са все още доста неясни не виждаме откъде ще дойдат допълнителните средства, за да се реализира този план. Плановете за частни инвестиции не отчитат е, плановете за бъдещ недостиг. ЕЦБ се интересува от ценови контрол, а не е, от е, работни места. Ще подкрепите ли плана на Европейската конфедерация за просъюзите, имайки предвид социалния дъмпинг, как ще направите така, че инвестициите да доведат до сближаване на производствените възможности между държавите членки, имайки предвид различията между тях? Освен това, какво ще кажете за борбата срещу укриването на данъци и прогресивно данъчно облагане? Председателят прекъсва ораторката. Председателят, много ви моля, не дайте да четете с такава скорост. А, това създава проблеми в превода. А, господин а, кандидат комисар. Благодаря, госпожо Палома Лопес. Първият ви въпрос беше за това дали бих подкрепил инвестиционния пакет и да се помогне за, създа... за инвестиции в работни места. Отговорът ми е да, това е наш дълг. Искаме да създадем добри възможности и за частните предприятия да инвестират в бъдещето на Европа. В Европа имат прекрасни възможности, но като че ли по някаква причина не даваме възможност те да се разгърнат. Освен това, как, какво бих предприел срещу социалния дъмпинг? Искам да бъда пределно ясен тук. Социалната пазарна економика означава, че имаме единни правила за всички. Социалният дъмпинг няма място в Европа. Той противоречи на принципа на социалната пазарна економика. Социалната пазарна економика е инструмент, а не само цел. Подкрепям това, което каза новоизбраният председател на Европейската комисия. Той каза, че директивата за командироване на работници трябва да се спазва много стрикно. И аз ще работя в тясно взаимодействие с Мариан Тайсен, която представи първоначалните си идеи за това как ще подхожда към въпроса. Както чрез новата директива за изпълнение, така а, и като а, нов поглед към директивата, но ние трябва да отчетем мнението на всички заинтересовани лица. Госпожа Моника Вана от Комисията по регионално развитие. Благодаря, господин председател. Вие говорихте за финансови инструменти, а не толкова за структурните фондове. Инвестиционната политика е на първо място регионална политика за сближаване. Говорихте за 300 милиарда инвестиционен пакет, който ще въздейства върху политиката за регионално развитие. Политиката за регионално развитие има за цел да помогне за постигане на целите на Европа 2020, борба срещу промените в климата и така нататък. Това е контрабаланс на политиката на строги економии. Ще имате ли ще дадете ли гаранции, че ще има сигурност в инвестициите? Говори се и за макроекономически условия. Тази макроекономическа обвързаност или условия означава, че могат да бъдат спрени средствата при определени условия. Можете ли да гарантирате, че хората няма да бъдат наказвани? Аз съм от източната част на Финландия. И аз бях член на съвет, който работеше по въпросите на регионалните средства. Що се отнася до макроекономическите условия и обословеност, трябва да преодолеем грешките от миналото. Един от уроците на економическата криза е, че обществените инвестиции трябва да се извършват в една здрава, солидна среда, за да се увеличи до максимум въздействието на фондовете. Е, ето защо ние трябва да се погрижим макроекономическите условия да, да бъдат насочени към създаване на работни места благодарение на е, фондовете, които се изразходват. Регионите играят много важна роля е, за растежа, защото преуспяващите компании винаги е, избират място, в е, кое, на което да се настанят и те правят този избор в зависимост от различни фактори. Те обръщат е, внимание на средства, които се изразходват за квалификация, за професионално обучение, за научно-развойна дейност тези е, средства е, винаги дават е, добри резултати. Следователно, трябва да бъдат насочени към професионалните учебни заведения в региона. Няколко пъти казах, че постигнахме макроекономическо доверие. Сега трябва да преминем по-нататък и това означава, че трябва да работим заедно с регионите. Госпожа Тициана Бегин. Благодаря, господин комисар. Оценявам това, което говорихте за растежа и работните места, но вие сте този, който участва в програмата за Гърция. Предприемачите казват, че нямаме повече време да губим и не би... опита до сега не е положителен. За да станете комисар, трябва да познавате Европейски съюз, ангажимент към Европа и независимост познавате ли договорите? Преди договорите казват, че Съюзът насърчава добруването на гражданите и солидарността между държавите. Как се съчетава с това, с вашето, ваш, с това, вашето мнение в полза на бюджетната дисциплина? Какво означава това за солидарността? Това е противоречи на това, което вие казахте. В в рамките на 4 месеца вие спечелихте 500 000 евро. Не знам дали сте достатъчно квалифициран, но при всички случаи печелите достатъчно. Председателят прекъсва. Думата има кандидатът за комисар. Въпросът ви е дали аз съм същият Катайнен, който бях. Дали е, представлявам устойчивите ценности, които са необходими, за да се повиши е, добруването и заедно с това да се създадат работни места. С радост е, ще ви коригирам, че съм работил с 6 е, пакета за финансова помощ в финския парламент. Може би ме бъркате с други колеги тук в парламента. Но аз представих първият и вторият пакет за подпомагане в фински, финландския парламент и мога да ви кажа, че не беше лесно. Тук, имаш, тук има колеги, които ме нападнаха а, доста яростно. Беше хем трудно, хем лесно, защото от економическа гледна точка за мен това беше правилният подход. В този смисъл съм удовлетворен, въпреки че никой не хареса пакетите за финансова помощ. Да се върнем на социалните грижи. Това е, социалният модел е основна ценност за нас. Пазарната економика сама по себе си няма смисъл. Политиците трябва да придадат ценност и стойност на пазарната економика. Пак ще кажа, трябва да се съсредоточим върху мерките, които ще насърчат частния сектор да инвестира. И нека да приемем мерки така, че обществените средства да се инвестират по най-добрия начин. Благодаря, госпожа Сирпа Питикайнен. Благодаря. Благодаря. Всички знаем, че е, е, границите на економиката и на природата са абсолютни, не могат да бъдат прекрачени. Не бихме могли да задлъжняваме повече. Е, доколкото аз е, разбирам главното предизвикателство, главният въпрос е как да се стимулизира новаторски и приобщаващ растеж, който в същото време да е ресурсоефективен, да, да не застрашава по-нататък природата, климата на планетата. Как смятате да примирите тези противоречиви изисквания и, и съответно да, да, да координирате работата и на колегите комисари, занимаващи се с околната среда. Благодаря, госпожа Пиетикайнен. Това е една много интересна област. Първо, както изглежда, има субсидии, които насърчават погрешно, екологично неустойчиво поведение. И аз съм се интересувал от тези нездравословни субсидии, така да ги наречем, на международно равнище. Значи, въпросът е за, за това, как средствата за стимулиране на намалените въглеродни емисии могат да бъдат по, по-ефикасни и, по, и да не водят до обратни на очакванията последици. Е, ресурсната ефективност би следвало да се включи е, в прегледа по европейското полугодие или европейския семестър. И трябва да се разработят инструменти за оценка на ресурсната ефективност. После ще помислим дали е възможно да се е, създадат нови финансови инструменти, новаторски, които е, да е, стимулират зелената, така наречена економика. Но Генерална дирекция финанси, Генерална дирекция околна среда на Европейската комисия – са разработили, имат, имат някои идеи за финансови инструменти е, от такъв характер. Аз не съм така добре запознат с, с случая, но определено проявявам интерес към него. Благодаря. Госпожа Юта Штайнбрук има думата. Господин е, Катайнен. Е, въпреки или вероятно поради структурната реформа и бюджетните съкръщения, растежът в Европа е нисък. Вие сте един от най-яростните привърженици на политиката на бюджетни съкръщения и ето ги резултатите. Безработицата е на неприемливо високо равнище. През 2013 повече от 26 милиона европейци бяха без работа. Не може да се задоволявате просто с пожеланията да загърбим миналото и да гледаме напред към бъдещето. Трябва да има конкретни мерки. И какви конкретни мерки ще вземете вие, за да достигнете тези цели, които са заложени в стратегията Европа 2020 за, за растеж, за, за заетост по отношение на младежката гаранция, също как смятате да действате? Благодаря. Благодаря ви за въпросите. Няколко въпроса е, всъщност е, е, бяхте зададохте вие за от една страна фискалната политика, от друга страна за, за младежите, младежката гаранция. Надявам се бъдещия ми колега Пьер Московиси е, миналата година, е, в миналата седмица каза, че трябва да се намали задлъжнялостта, за да се получи растеж. А за нали, за растеж е необходима солидна бюджетна политика. И аз напълно споделям е, този принцип. Той също така каза, че всяко евро похарчено за обслужване на дълг е едно евро по-малко за образование и здравеопазване. И, и с това съм напълно съгласен. Но сега трябва да, да се съсредоточим повече върху текущите проблеми. Специално младежката безработица. Както казах, е, младежката гаранция е, е нещо, което аз имам е, при сърце. Правителството под мое ръководство създаде тази схема след което тя се разпространи в цяла Европа. Това е целеви подход към конкретните потребности на, на, на младежите. Не, не може с едно лекарство да бъдат лекувани всички. Нали? В зависимост от потребностите на младежите, може да имаме чиракуване или професионално обучение, или някакви допълнителни квалификационни курсове, или или други форми на образование. Така че аз ще, ще работя в тясно сътрудничество с Мариан Тайсън е, е, в, в това направление. Е, ние се нуждаем от висококачествени работни места, не просто от работни места. Само така можем да добавим стойност. Господин Мариус има думата. Господин Катайнен, ето, ето тук. Вие бяхте министър-председател на Финландия. и участвахте в вземането на решения по меморандумите за Гърция. След меморандума от май през 2010 година, Гърция до сега е получила от Европейския съюз и от МВФ е, близо 214 милиарда евро. Независимо от това, у нас безработните са милион и половина. Как може да го обясните? Къде отидоха парите? Понеже по данни на гръцкия парламент всеки втори до, до трети грък живее под чертата на бедността. Следващият е поставен под заплахата да изпадне под нея. Е, смятате ли е, вие, че е, тази политика не противоречи на правата на човек? Извинявайте, прекъсват, прекъсват. Ако не ви харесва въпроса ми, казва задаващият го. не става дума за това дали ми допада въпроса ви или не. Разбирам за какво говорите. Е, е, гръцкият народ е, преживя вероятно най-тежката економическа криза в историята на, на Европа, вероятно и по света. Аз имам, имам приятели, които преживяха най-лошото, останаха без работа и задават същите въпроси, които задавате вие. Къде отидоха парите? В същото време някои казват, че сме е, помогнали на Гърция е, чрез двустранно кредитиране или кредитни гаранции. Е, и, и, и те, кредитодателите, питат къде пропаднаха парите. Надявам се, положителните сигнали, които имат непременно пряко положително въздействие върху живота на обикновените хора в Гърция, доведоха до първичен излишък, до положително салдо на Гърция, до възобновяване на износа и до е, економически растеж. И ние ще продължаваме да подкрепяме Гърция за едно по-добро бъдеще. И отново, поради това инвестиционният пакет е толкова важен. Трябва да се възползваме от целия държавен и частен инструментариум – е, за да насърчаваме капиталовложенията, в това число и в Гърция. Доверието, което постепенно Гърция си възвръща, е от полза за този процес. В противен случай частният сектор не би, не би е, влагал средства в Гърция. И аз се надявам бъдещето за Гърция да е далеч по-добро от близкото минало. Но, но разбира се, не мога да не се отнасям със съчувствие към съдбата на обикновените хора. Госпожа Калас. Господин Благодаря. Вие имате доста амбициозен портфейл. В него се съдържа растеж, заетост, все термини, които са от особена важност, но липсват две неща – интелигентни инвестиции, устойчиво развитие, устойчив растеж. Какво ще направите, за да се насочи вниманието именно върху интелигентните инвестиции и за устойчив растеж. Мога да отговоря на финландски на колегата от Естония. Вие запитахте какво може да се направи, за да се насочим към интелигентен растеж. Аз разбрах вашия въпрос и искам да кажа, че Карлос Мойрас Муереш ще отговаря за интелигентния растеж. Той отговаря за фондовете, които ще бъдат насочени към научно-изследователска дейност. Може би да запитате защо господин Югер създаде постовете на заместник председатели на комисията с координиращи функции. Имаме милиарди средства, които са заделени за научни изследвания – и трябва да направим така, че те да бъдат вложени за интелигентен растеж и за намирането на интелигентни транспортни решения. за енергоспестяващи технологии, използване на рециклирани материали. и производството на горива, които да ни използват а, растителни източници. Така че координацията трябва да доведе до по-ефикасно изразходване на средствата. Ще работя с останалите колеги, с Кристалина, с Карлос Мъреш. за да могат правилно да се изразходват е, тези ресурси. Um Следващият въпрос от господин Бекер. Какво ще направите за реализиране на Европейската бизнес инициатива? Европейската социална пазарна економика Има огромен потенциал за растеж към момента. Тя възлиза на 10%. Какво ще кажете за създаването на нови фирми за гарантиране на сигурността на инвестициите в социалната пазарна економика? Трима комисари ще отговарят за социалната област и за иновациите. Те трябва да работят добре. Благодаря ви. Въпросът ви се беше отличен и от гледна точка на това, че обяснява точно защо новоизбраният председател Юнкер искаше да се даде тази координираща роля на заместни председателите на комисията. Вие казахте, че има различни комисари, които отговарят по тези въпроси. И за да се избегне всеки да работи само в своя ресор, ние трябва да се координираме много добре, за да можем да реализираме крайната цел. Европейската социална бизнес инициатива е много интересна, много насърчителна инициатива. В нея се включват няколко аспекта, един от които е от особен интерес, а именно система за докладване относно много мултинационалните компании по отделни страни за да се види по какъв начин големите фирми, които оперират в няколко държави, публикуват какво са направили в съответната страна какво са получили от страната и какво са платили на тази страна. Според мен това е израз на отговорна социална пазарна економика и начин да се подобри доверието, да стане ясно, че фирмите плащат данъци в страните, където оперират. Въпросът е доста а, сериозен и ние трябва да работим много координирано с колегите в бъдеще. Благодаря госпожа Мия Петра. Ще задам два въпроса на фински за данъка върху финансовите транзакции и социалните показатели. Господин Катайнен, аз също се гордея с финландската младежка гаранция, но не се гордея с това, че Финландия не пожела да въведе данък върху финансовите транзакции. Комисията обмисля различни възможности в тази сфера. Вие отговаряте за инвестиционния пакет, за някои финансови аспекти. Затова ви задавам въпроса, свързан с данъка върху финансовите транзакции. Госпожа Тайсън на своето изслужване каза, че ще се отчита този данък, когато се говори за макроекономическите дисбаланси, за да се види какъв ще бъде ефекта върху заетостта. Предложенията по бюджета в Финландия винаги отчитат ефекта върху заетостта и върху други социални аспекти. Можете ли да ни дадете същото обещание, като това дадено ли от госпожа Тайсън? Относно данъка върху финансовите транзакции, комисията отправи покана към онези държави, които искат да се сътрудничат по-тясно в тази област, да го направят. Ролята на комисията на този етап е това засилено сътрудничество с пожелалите страни, този данък по никакъв начин да не засегне останалите, които не искат да участват на този етап Държавите членки са свободни да решат дали искат да участват или не в тази схема. Финландия не пожела да въведе този данък, защото Швеция също не пожела да го направи. Едва ли е необходимо да обсъждаме този въпрос по-нататък. Швеция каза не, не, ние също казахме не. Всъщност, ние въведохме една такса за стабилност на банките, което е много сходна на тази налагана на банките в Швеция. Така че някои банки, ако искат, поискаха, за да не се допусне някои от банките да изнесат свои активи в Швеция. А ако се наложи данък върху финансовите транзакции, така че всички да плащат, тогава ще е приемлив и за нас. Относно показателите за заетостта, това е въпрос, който трябва да се разисква в рамките на европейския семестър, като внимателно се помисли за това дали процедурата за макроекономическите дисбаланси а, са вярното място да се разглеждат тези социални показатели, тъй като се нуждаем от показатели, които да ни помогнат да не допуснем бъдещи кризи, да ги предвиждаме на ранен етап. Знаем, че когато има увеличаване на разликите в нивата на развитие, това ще е показател, че нещо не върви. Разбира се, тези показатели могат да се променят. Благодаря. Вие имате нов ресор, растеж, конкурентно способност и инвестиции. Вие познавате всички тези въпроси. В Финландия сте известен като политик, който винаги е подкрепил инвестициите в е, обучение, образование, наука. Що се отнася до зеления растеж, като министър на финансите в е, Финландия, вие извършихте данъчна реформа върху автомобилите, в резултат на което хората се ориентираха към закупуване на е, по-економични коли. Сега, вашата задача е да върнете Европа обратно по пътя на растежа и да повишите заетостта и растежа. Какви предизвикателства виждате пред е, себе си, за да, е, настъп, за да има растеж навсякъде в Европа? Отговорът. Може би най-важното е да се погрижим за стабилност. Никоя държава членка не бива да бъде е, изоставена. Ние трябва да вървим заедно. Економическата стабилност е много важна. Второ, трябва да използваме е, средствата на данакоплаците за нови инвестиции в области, в сектори, в които по някаква причина частния сектор не инвестира. Според мен научно-развойната дейност, университетите, са много важна област, в която трябва да се инвестира. Е, възвръщаемостта от тези инвестиции е доста бавна, но независимо от това е много важна. На трето място енергетика и транспорт, защото енергийната сигурност, цените на енергията, е изключително важен въпрос за домакинствата, както и за индустрията, разбира се. И има цял, цяла гама, цял сектор от индустрии, цял сектор дейности, в които няма интерес към инвестиране. Цифровият единен пазар не е изграден. Имаме 28 различни данъчни системи. Ние не даваме достатъчен простор на растежа. Хубавото е, че разполагаме с различни инструменти в инструментариума си. Нека да се съсредоточим върху е, единния пазар в областта на енергетиката и цифровия пазар. Благодаря, господин председател. Господин Катайнен, както знаете, голям ангажимент на новоизбрания председател Юнкер беше 300 милиарден инвестиционен фонд. Не е очудващо, че толкова въпроси бяха зададени за него. Как ще убедите Европейския парламент, че това не е някакъв митичен план, който ще остане на книга и ще е, донесе конкретни резултати. Има едно подозрение, че това ще бъде чисто и просто преразпределение на вече съществуващи средства. И второ, как е, виждате е, графика на изпълнението на този план и накрая какви са конкретните инструменти и в кои сектори индустрията искате да насърчавате реиндустриализацията? Това е сериозен въпрос за страната, от която идвам аз. Благодаря в вашия въпрос. Питате за графика, за това как да създадем реални инвестиции, а не само такива, оставащи на книга и какво можем да направим за реиндустриализацията на Европа. Първо, графикът на мерките и графикът на плодовете и на възвръщаемостта, всичко зависи от различни фактори. Що се отнася до цифровия пазар, ако има инвестиции в широколентов интернет, той ще започне да функционира бързо и ще видим и работни места, но окончателният резултат не е изграждането на широколентова мрежа, а по-скоро да създадем по-добра среда за бизнеса. И тук графикът е по-различен. Разполагаме с финансови инструменти, ЕИБ трябва да повиши кредитния си капацитет и трябва да се използва по-добре бюджета. Мнозина казват, когато казваме, че трябва да използваме европейския бюджет по-добре, говорим само за рециклиране на съществуващи пари. Това не е така. Ако променим приоритетите си, можем да постигнем повече. Така че ще има свежи обществени средства и тук. Искам да повторя още един път. Е, трябва да насърчим държавите членки да определят приоритетите си в инвестициите. Не само заради стимула, и заради собствената им економика. Повечето въпроси бяха зададени от колегите от ЕКОН, ЕМПЛ и ИТРЕ. Сега Комисията по транспорта Маркус Пипър има думата. Благодаря. Ня... Не можем да кажем, че повечето европейски пари ще решат всички проблеми в селското стопанство и другите сектори. Аз, съм, аз застъпвам едно по-различно становище. Може да се каже, че ако средствата не се изразходват добре, ако не бъдат мобилизирано правилно, онова, няма да постигнем очакваните резултати. Вие говорихте за използване на частния капитал, на частните капитали, за по-интелигентното използване на средствата. Какво можем, можем да какво ще направите в, като координи, в координиращи функции за малките и средни предприятия? Какво ще предприемете, за да им помогнете? Благодаря. Първи въпрос беше за това. Как да се избегне прахосването на, на държавни средства в а, инвестиционната сфера? Разбира се, трябва да, да анализираме. Преди да, да се похарчи е, каквато и да било сума за, за даден проект. Към на краищата парите могат да се харчат по различни начини, и добри, и лоши. Е, Значи, е, в това отношение трябва да видим как малките и средни предприятия да получат достъп до е, държавното финансиране по линия на обществените поръчки. Една по-прозрачна система на обществени поръчки е необходима. Е, обществените поръчки могат да, да бъдат е, много добър механизъм при условие, че се увеличи прозрачността и намали корупцията. Има много малки и средни предприятия, които са ориентирани към новаторски идеи, към растеж, които са не само желаят, които са способни да се включат в е, процеса на възлагане на обществените поръчки, ако са сигурни, че ще им бъде даден шанс. Това е въпрос, по който ще работим с е, комисаря за единния пазар. Госпожа Вакайли има думата. Освен общи пожелания, може ли да ни дадете конкретни отговори срещу нашите конкретни гласове? Е, Удовлетворен ли сте от това, че Гърция се върна на пазара с цената на 27% безработица, рецесия, е, намалена конкурентоспособност? Съкръщенията до сега не дадоха резултат. Още ли да режем? Е, е, любимите ви бюджетни е, съкрещения и ограничения не дадоха резултат. Не ви ли стига? Дори Юнкер критикува тройката и нейните рецепти. Не сте ли съгласен с него? Може ли наистина да се ангажирате да не прибягвате до нови съкръщения в социалната сфера? Ще Възпрепятствате ли е, комисарите, е, които координирате и които водите от подобни мерки? И без е, да ни проповядвате високомерно, защото вие сте от севера, <laughs> ние сме от юга, не бихте ли могъл да бъдете по-конкретен? Благодаря. Няколко въпроса зададахте. Вземам един и от тях, който все още никой не е задал. Дали дали ще се намеся в решенията на Пьер Московиси, ако той се движи в една или друга политическа посока. И второто нещо е, че твърдите, че съм казал, че бюджетните ограничения са единственият начин да се стимулира растеж. Първо не съм го казал. Това противоречи на убежденията ми. Не знам защо някой ще твърди, че съм казал нещо, което аз не вярвам. Сигурен съм, че никога не съм казвал това. Онова, което смятам обаче, е, че държавното финансиране, държавните финанси трябва да бъдат солидни, за да се опази общественото богатство. И, както каза Жан-Клод Юнкер, не можем да градим социална економика на основите на една растяща задлъжнявост. И също така съм съгласен с казаното от Пьер, от Пьер Московиси, че всяко евро похарчено за обслужване на дълга е евро, от което са лишени хората. Е, значи, е, нуждаем се е, от баланс в държавните финанси, но и от инвестиции и държавни и част. Сътрудничеството ми с Пьер Московиси е, е, ще се насочи към растежа. Аз няма да е, се намесвам в неговите решения по фискалната политика. Не ми е работата. Това не, не е моята област това. Друг заместник председател на комисията Валдис ще работи по економическото управление и, и други такива докато в работата си с Пиер аз е, ще насоча усилията към създаването на работни места. Благодаря. Следващият въпрос. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Е, е, натрупани от, ваш, от вас опит като министър-председател, включва и действия срещу младежката безработица. И това определено ви придава убедителност в разговорите с държавите членки за предприемането на подобни стъпки за борба с младежката безработица. И в качеството си на, на комисар, в чийто ресор попадат и тези въпроси, как бихте могли да изчислите, така да се каже, квадратурата на кръга от една страна да насочването си към новите работни места, за което говорихте, а от друга страна и е, в същото време е, да възпрепятствате е, из, из, излизането на младежите на пазар на труда без квалификация, понеже липсата на квалификация всъщност е една от причините за младежката безработица. Благодаря. Младежката гаранция е един отличен инструмент. Аз съм се запознавал бегло, но все пак с австрийския опит. И ако все още се занимавах с политика у дома, бих искал да заимствам този австрийски модел на, на чиракуване, в частност. Е, ето, това е само един пример – но, но нека кажем и, и друго. Не, не говорихме до сега за ролята на жените на пазара на труда. Е, това е едно от е, едно не, богатство на Европа. Е, трябва да насърчаваме жените да участват по-активно на пазар на труда. Въпрос на равенство е това, но и на економическа сметка. А, по-нататък, правото на хората с увреждания, на, на трудова заетост. Е, понеже е, трудът не е просто средство за препитание, далеч повече от това е. Всеки човек иска да, да хване в ръце живота си, да, да твори, да, да, да, да търси и намира щастие в е, труда. И, и не бива да лишаваме хората с увреждания от това право. Когато бях финансов министр на времето в Финландия, определихме 18 милиона евро за насърчаване на работодателите да наемат хора с увреждани и резултатите бяха много добри. Отзивът, отзвукът беше много положителен. Ето, аз мога да допринеса нашия национален опит. Има друг национален опит, който също си заслужава и, и ние ще го е, разпространяваме този опит, определено. Е, следващ въпрос от Комисията за регионално развитие, госпожа Крел. Госпожа, господин Катайнен, вие ще отговаряте по-нататък за координирането на европейската кохезионна политика, на европейската изследователска политика. Какви конкретни мерки възнамерявате да предприемете за постигане на максимален синергиен ефект в тези области? И как бихте подкрепили регионите в Европа да развиват своята специализация? И на въпроса за 300 милиарда, от къде ще дойдат тези пари? Ще е, бъдат ли оползотворени от части средствата от регионалната политика ли? Макар и е, съставът на комисията да не е утвърден все още, с е, Кристалина Георгиева вече разговаряхме Та разговаряхме за финансирането на изследванията от европейския бюджет. Е, по програмата Хоризонт, например, ако не се лъжа, има някъде 8 милиарда за научни изследвания, но също така има и 15 отделни бюджетни статии за изследвания малки и средни предприятия или, или е, други. Да, но е, е, това искам да кажа, че Кристалина е далеч по-запозната с тези въпроси, но, но съм съгласен с това, което току-що казахте. Е, е, е, заедно с комисаря по структурните фондове и с Кристалина, Кристалина Георгиева, тримата трябва, би трябвало да видим как да обединим, и дали има потребност от обединяване на бюджетни стати за получаване на по-добър ефект. В тази връзка бих привлякал и Европейската инвестиционна банка или някои други финансови инструменти. Така е, е, е, лесно можем да, да, да, да получим по-добър резултат. Да обединим различните източници. Ако вземем Европейския социален фонд, структурните фондове, Хоризонт, програмата – и, и някои частни източници. Благодаря, Вернер Ланген. Благодаря, господин Катайнен. Бих искал да подхвана темата, започната от госпожа Ферера. Да кажа, че Финландия е една модерна страна с ниска задлъжнялост, е, е, висока е, инвестиционна активност, добра промишленост, равноправие на половете. Страна образец за лявото политическо пространство. Но все пак вие трябва да дадете и съвет, ако щете, е, рецепта на онези, които изостават. И проблемът за е, бюджетната задлъжнялост е, е голям, голям въпрос. Въпросът за структурните реформи е голям въпрос. Това е предизвикателството. Е, не искаме парите да, да отидат в Сингапур, в Люксембург, в различни инвестиционни спекулативни фондове. Как ще се справите с това? Благодаря. Тук наистина най-важното е повече пари да стигнат до реалната економика. Да, да не заседнат в някоя банкова сметка. Но, но тук въпросът не се свежда единствено до ликвидността. Всъщност на нас пари не ни липсват. Онова, което липсва е влагане на тези капитали в реалната економика от което следва, че има проблеми и от към търсенето в економиката, и, и от към предлагането. И както казах, като е, бивш ръководител на 6 партийна коалиция, е, все разбирам нещичко е, от сътрудничество, от взаимодействие. Е, и едно знам, ако, ако провокираш е, е, хората, с които би трябвало да взаимодействаш, е, до никъде няма да стане. В началото и ние в правителството се, се борихме помежду си, обаче бързо стигнахме до мисълта, че трябва да се откажем от това противоборство, ако искаме да решим някой друг проблем. И аз бих искал да допринеса за едно общо разбирателство. Така че господин Лаги и госпожа Ферейра е, заедно да намерим неща, които ни обединяват. Вероятно по някои въпроси няма да се разберем. Но аз мога 10 неща да, да, да изброя сега, е, които биха ни обединили. Нали? Е, и вече, ако се разберем по 10 и ни остане време, можем да спорим по, по другите. Комисията по транспорта, господин Нилсън. Благодаря, господин председател. Така, връщам се е, на е, въпрос, е, който всъщност беше разискван, но, но все пак за, за социалния дъмпинг, специално в транспорт. Това е беше важен въпрос по време на предизборните кампании в Скандинавия, специално за нелоялната конкуренция, за, за социалния дъмпинг в транспортния отрасъл, най-вече пътния транспорт в световен мащаб. Вие сте, ще бъдете, евентуално, заместник председател на комисията, координиращ и, и транспортната политика. Но аз до сега не чух нищо конкретно по този въпрос. Какво ще направите, за да изведете на приоритетно място противодействието на социалния дъмпинг в пътния транспорт? Благодаря. Въпросът е много е, важен. Вие очевидно имате по-богат опит е, от мен. Е, но принципното положение е такова. Ако се стигне, когато, когато се разглеждат общоевропейски капиталовложения в транспортния отрасъл, то приносът трябва да е за цяла Европа. Да свърже пазарите е, и, и хората по-добре от е, когато и да било до сега. Значи, една от предпоставките за ангажиране на европейски инвестиционни средства е проектът да отговаря на всички критерии. И, и естествено не може да се допусне социален дъмпинг в проекти финансирани от Европейския съюз. И аз с удоволствие е, е, ще се е, запозная от вас, ако вие разполагате с информация, с такива случаи на, на, на социален дъмпинг, е, за, за да се преборим е, с това е, явление. и, и не само социалния дъмпинг, всякакви такива нездравословни, не, не, не неблаговидни не явления на, на, на пазара. С удоволствие бих ви и слушал. Благодаря. И последния въпрос, господин Балц. Благодаря, господин председател господин Катайнен, радвам се, че отново ви виждам. Три кратки въпроса, ако ми позволите. Първо за европейския семестър и за страновите препоръки в частност. В качеството си на заместник-председател, вие ще отговаряте за конкурентоспособността. Какво ще направите така, че конкурентоспособността да се включи в страновите препоръки по семестъра? На второ място, Приветстваме категоричната ви декларация в полза на инвестиции за растеж, но инвестициите никога не са безрискови, така че как ще се справите с въпроса за инвестиционния риск? И накрая вие не веднъж сте заявявал, че ще работите активно с Европейския парламент по инвестиционния пакет. Какво ще направите така, че да се чуе думата на Европейския парламент е, по инвестиционните програми? По конкретни предложения, прочим. Благодаря. Първи въпрос беше за страновите препоръки по економическия семестър. Ако не се лъжа, ако не ме лъжи паметта, парламентът констатира, че около 18% от страновите препоръки са изпълнени. Виждал съм по-песимистични и по-оптимистични оценки от тази, но общо заето равносметката не е много положителна. И аз се нуждая от вашата помощ в това отношение, понеже в крайна краща ви имате влияние върху националните си правителства. Аз ще се постарая е, да защитавам страновите препоръки, понеже това е един много гъвкав инструмент е, да преодолеем проблеми в области, в които нямаме законодателен инструментариум. Значи, относителното значение на страновите препоръки в рамките на семестъра нараства, но а, а, трябва да, да помогнете и вие. Инвестиционния риск е, на второ място. А, без риск не може, особено в частния сектор, но риска трябва да бъде разпределен справедливо. А, е, не може риска да се носи само от държавата. А, а, а ползата а, е, а, да, да се пада само на частния сектор. Но ако има някаква смесено предприятие, смесена инициатива, риска трябва да бъде споделен. И за тази цел имаме е, инструментариум, държавата разполага със средства да намали рисковостта на една инвестиция, особено в инфраструктурата. Е, частните инвеститори не са готови да поемат чак такъв риск в е, инвестиционните проекти за изграждане на инфраструктурата. И затова трябва да се намеси държавата. Обаче баланс не, не може да не се търси. И накрая